Комисията по економически въпроси. Тя внесе препоръка по едно решение и тъй като няма възражение по делегирания акт, в рамките на 24 часа, т.е. до 17 часа и 15 минути не постъпи възражение, по тази причина установявам, че съгласно член 105 алинея 6 тази препоръка се счита за приета, ще бъде публикувана в текстовете, които утре ще бъдат приети сряда.